В 8.30 е, сутринта започва следващото заседание. Дневния ред може да е, намерите на сайта на парламента. Е, благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря на всички. Закривам заседание.